il Presidente! Председателят Sit down, please. Ако обичате, колеги, заемете местата си. Cari colleghi, Уважаеми колеги, миналият петък на 24 ноември една джамия в Египет бе атакувана от терористи и стотици